ред мултимодална интегрирана продажба на билети в Европа, докладчикът е господин Дитер Лебрах Кох. Госпожо председател, господин комисар, как е, най-лесно да се предвижа от Ваймър до Лисабон. Този ден, този отговор е, не е лесен, въпреки че има интернет. Потребностите на пътниците са различни. Някои искат бързо да достигнат до целта, други искат е, устойчиви критерии при пътуването, а пък трети искат туристически маршрут. Съществуващите услуги за онлайн планиране на пътуването предлагат твърде ограничени възможности, които се ограничават съсредоточават само върху малко видове транспорт и обикновено върху пътувания в една държава. За съжаление, по тази причина гражданите най-често ползват е, автомобила си като альтернатива на пътуването. Нашата цел е насърчаването на мултимодални услуги за пътническа информация, планиране и издаване на билети, като се издава само един билет и то не само в един регион, но и е, в презграничен аспект. В моя доклад има конкретни препоръки за преодоляване на пречките при изграждането на мултимодални услуги и системи за пътническа информация, планиране и издаване на билети. Пътниците трябва да разполагат с подробна информация, която да им дава възможност за истински избор между различните транспортни връзки. Също така трябва да има достъп до пътническа информация и също така трябва да се отчитат е, потребностите на хората с увреждания и възрастните хора. Местните и е, регионалните органи трябва да осигурят е, от вратата на дома до целта на пътуването подходящи условия. Нищо не е възможно без мрежи и националните системи за информация за пътническите маршрути трябва да бъдат обвързани в мрежа. Също така трябва да се дефинират и правата на пътниците при мултимодални пътувания. Такива в момента няма. Поради тази правна несигурност пътуване с различни видове транспорт все още е твърде малко привлекателно. Разбира се, ние трябва трябва да увеличим привлекателността на мултимодалните пътувания, защото те са ефективно решение не само за натоварването на транспорта, а допринасят за повече енергийна ефективност и за насърчаване на туризма в Европа, поради което очакваме от комисията съответните рамкови условия които да осигурят поне като първа стъпка достъпа до информация. Що се отнася до службите за издаване на билети, в този сектор комисията трябва да намери съответни решения. До 2020 година ако до тогава няма достатъчен е, напредък, трябва да се задейства законодателният орган преди и по време на пътуването пътниците трябва да имат достъп до информация в реално време за евентуални повреди и альтернативни маршрути на пътуване. Разбира се, при всички тези процеси трябва да се гарантира висока степен на защита на личните данни. В заключение искам да благодаря на докладчиците в Сянка за тези предложения от Транспортната комисия. Има подкрепа от всички политически групи. Тези предложения могат да бъдат представени на комисията и на индустриалните и транспортни среди. Надявам се много да получа подкрепа по време на гласуването. Благодаря на колегите, благодаря и на моята асистентка госпожа Четнева. Благодаря още веднъж. Благодаря. Сега откривам процедурата на спонтанни изказвания. Господин Фронзолица. президент. It is very important that we call on member states to share благодаря, госпожо председател. Много е важно държавите членки да обменят информация при и да си сътрудничат за развитието на системи за продажба на билети, да се създава, създава възможност за синергия и да има възможност за планиране на пътувания с различни типове превозни средства в международен план. И ако до 2020 година не се постигнат резултати при разработването на подобни системи, е да има законодателни мерки. Целта е до 2024 година да има гъвкави системи, разполагащи с всичката информация, включително графиците, за да може тя да и цените достъпна за потребителите. Благодаря, госпожо председател. Европейският транспорт е, трябва винаги да се подобрява в полза на пътниците. Беше посочено, че трябва да има информация в реално време и това е първа стъпка, но за да можем да постигнем мултимодални ефекти и възможности, трябва транспортът да бъде по-конкурентен. Това, което се случва сега в е, транспортния сектор е следното. Много по-лесно е да се резервира билет по интернет и това трябва да стане достъпно обаче за всички всички възрастови групи, особено за по-възрастните. Затова за хората с увреждания и възрастните хора трябва да се предвидят различни цени, да се отчитат повече потребностите на хората, що се отнася е, до туризма. Системите за резервации трябва да бъдат на разположение в цяла Европа и трябва да се предвидят студентски е, цени и цени за многодетни семейства. Мултамодалните билети трябва да, включват, да бъдат включвани в туристическите пътеки за, е, пакети, извинете, за да бъде туризма по-привлекателен. следващия оратор. Ези, месье. Zahvaljujem. Poštovana povjerenice Bulc, poštovana predsjednice, poštovani kolege, najprije bi... Благодаря, госпожо председател, госпожо Булц. Нека в началото да благодаря на господин Кох за това, че се съгласи да сътрудничи с е, докладчиците в Сянка. Има три области, е, където трябва да има допълнителни усилия. Първо, трябва да има съвременни технологии, информационни и комуникационни технологии. На следващото място трябва да има бързо издаване на билети в рамките на различните видове транспорт. Освен това, чрез екоинновации можем да генерираме работни места. На следващо място чрез мултимодално издаване на билети ние можем да допринесем за постигане на екологичните цели на Европейския съюз и на следващо място правото на европейските граждани прекъсва оратора. Председателя господин Арнот. Благодаря, госпожа председател. Докладчика споменава в доклада и а, а, възможността хората да пътуват с коли. За много хора. Това обаче не е избора е необходимост. Аз пътувам 35-40 минути от дома си до службата, но ако използвам градски транспорт, това ще отнеме 5 часа. Тоест, стигнали до там, ще трябва вече да тръгна обратно на към къщи. Не мисля, че това е избор. Трябва да има повече ефективност. Трансграничното сътрудничество е отлично там, където има е, сухопътни граници. Но нека да ви припомня, че Великобритания в общи линии е остров. Тоест, разходите за администриране на подобни схеми и е, за, адми... за създаването на системи от този род ще са само в тежест. Господин Яков, чисто. госпожо поверенице, е, знам да вам Благодаря. Госпожо комисар, знам, че задачата ви не е лесна. Благодаря ви за това, че сте в залата толкова късно. Да се надяваме, че комисията ще се опита да разгърне тази система тема за интегрирано издаване на билети в Европа. Госпожо Булц, аз бих искал да наблегна на туризма. Туризма е ключов сектор за много държави членки, особено тези в Южна Европа. И в тази връзка, ако искаме да свършим добра работа, мисля, че трябва усилията ни да са насочени към правенето на туризма да бъде още по-привлекателен в очите на хората. А неразделна част от това занятие е интегрираното издаване на билети. Освен това, мисля, че трябва да се обменят добри практики. Прекъсва председателката оратора и сега госпожа Болц, комисаря. Президент, благодаря много, госпожо председател. Уважаеми дами и господа депутати, комисията би искала да благодарим на господин Кохи, членовете на комисията по транспорта за отличната работа по този доклад, който подчертава колко важно е да има много моделна информация за пътуването. Услугите трябва да са за всички граждани на Европейския съюз. Също така споделяме факта, че се иска да се от... поставя ударението върху крайния потребител. Това е важно за дневния ред за търговия пазар, който се разработва от комисията. Необходима ни е цялата информация е, на едно място, за да може да се увеличи е, сигурността, безопасността Конкурентна способността на транспортния трасъл, всичко това за по-добра заетост и економически растеж, вземайки предвид и потребността на гражданите от решение за мобилност, особено в градска среда. Така ще има по-добро многомодално интегриране и гъвкаво случай на прекъсвания на предлагането на услугата, нещо, което въжи за транспортните операции, за пътници и за прехвърлянето на товари. Събирането на коректната информация в подобна система е важна за крайния потребител. За да има рамка за подобни развития в областта на издаването на билетите. Комисията вече е възприела инициативи. Хората трябва да може да разчитат на пълна информация за различните възможности за пътуване, без тя да се влияе от търговски интереси, специфично отговарящи на конкретното местоположение на съответния пътник. Що се отнася до пътната инфраструктура, има механизми за споделяне на информацията между публичните и частните дружества, отговарящи за поддържане на инфраструктурата. Достъпа до доброкачествени данни за пътуване в многомодален план по-настоящем липсва. Затова елементите, посочени в доклада, са от решаващо значение. Приложението на директивата за информационните системи подкрепя инициативата на комисията и други вече съществуващи инициативи. Това е начин да се създаде добра рамка за по-добри услуги и е важен елемент от създаването на равнопоставеност между предоставящите тези услуги. Комисията приветства призива за по-добра между, е, оперативна съвместимост между различните системи за издаване на билети и е, да има по-добро управление, включително в областта на така наречения смарт тикетинг, както и в издаването на билети за влакове информацията трябва да е организирана така, че да имат да се вземат предвид потребностите на всички пътници, включително хората с намалена подвижност. Трябва да се гарантира справедливост в достъпа до пазара и защита на данните на потребителите. Така услугите ще станат повече и по-добри. И накрая, комисията по-настоящем изготвя оценка на въздействието на различните възможности, за да може всички пътници да могат да се възползват от правата си.